Buenos días. Добро утро. Take seat, please. Моля, заемете местата си. Por favor, vamos a, vamos a comenzar. Моля ви, нека да започнем или по-скоро да продължим работата на нашата парламентарна комисия. Моля ви за тишина в залата. Нека да продължим по дневния ред. Искам Искам да поздравя учениците от Великобритания и от областта Бретан. En un sector que para nosotros es fundamental, al que queremos, defendemos como podemos, siempre, todos y cada uno. Много се радвам, че те са на а, е, нашето заседание, а, е, за да чуят а, е, нашата категорична и убедена защита на важни за всички теми. Благодаря. А сега госпожа Томас. Euh, Благодаря, господин председател, за този прием на е, учениците от е, Британската гимназия. Всичките те изучават е, риболова или аквакултурите. Аз Е, от една страна, моите колеги трябва да видят, че има младежи, които са толкова мотивирани да работят в нашата област. Това е призванието към морето и риболовата и че е важно да не забравяме, че те съществуват, че те учат. За тях също е много важно да видят къде се вземат решенията, които цял живот ще ги вълнуват. Тъй, че благодаря за приема към тези ученици. Благодаря, госпожо Томас. Сега, както се договорихме, продължаваме с точка 9 от е, дневния ни ред а тя гласи специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води е, в същия район. Господин Арсений си има думата. Благодаря, господин председателю. Подготвил съм доклад по специфичен вид риболов – който е един от редките случаи да се занимаем с тематиката на доклада. Не искам да кажа, че дълбоководните видове са много различни от другите, които практически всекидневно обсъждаме в нашата парламентарна комисия. Спецификата тук е, че Става дума за риби, които живеят при екстремни условия. Много малко са европейските рибари, които се насочват към специфичната категория дълбоководни рибни запаси. Това са дънни видове, Говорим за обширните пространства на североизточната част на Атлантическия океан. По ти σημени, Те живеят в а, пълна тъмнина. И а, всичко това означава, че а, е, условията на живот определят и специфичните им особености. Живеят до 100-150 години, е, достигат репродуктивна възраст е, чак на 35 години. Не могат да се възпроизвеждат преди тази възраст. Αυτά είναι ψάρια τα οποία φτάνουν σε ηλικία αναπαραγωγής στα 35 χρόνια μερικές φορές.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 ние на практика не ги ловуваме. Те не, не, не интересуваха риболовците, защото живеят на много-много голяма дълбочина. И през 60-те, 70-те, средата на 80-те години, поради свръх риболова и изчерпването на запасите в е, водите, които ни интересуваха, тези условия накараха риболовците да търсят друг, други видове а, морски животни и затова те се ориентираха към а, големите дълбочини на океаните. Това, разбира се, много скъпо струваше като гориво, за да може все пак а, да се извършва този вид риболов. Но именно защото тези риби живеят при изключително особени условия. Е, едно малко, един малък натиск върху запасите и може те да изчезнат. И всъщност какво установихме? какво установихме, примерно, с някои видове риби? През 80-те години започнахме да ловуваме с субсидии от Европейския съюз. През 2002 година ние достигнахме върха на този вид риболов. Тъй, че за... това е една доходна дейност – И това е альтернатива на крайбрежния риболов, на традиционния риболов, където запасите се бяха поизчерпали. И едва преди няколко години, 2005 година, започнахме действително да изчерпваме тези запаси. Какво означава всъщност? Това е, че всичките възможности за риболов е, бяха на практика изчерпани и от 8 години ние вече не ловуваме този вид животни, т.е. ОДУ равно на нула. И не знаем всъщност какво става с, реално казано, с тези запаси. Европейският съюз прилага мерки за управлението на риболова на този вид а, а, риби, дълбоководни риби, но това се оказва недостатъчно. Тези дълбоководни запаси на практика не се възобновяват с няколко редки изключения. Например, миналата година установихме малко по-добро състояние с ОДУ, които по принцип ОДДО са много слаби и са почти равни на нула. И това не ни позволява да храним някакви надежди за възобновяването на тези запаси. Ето защо комисията направи едно предложение. А то предвижда да не се планира забраната на този вид риболов, но на практика да се намали да се намали риболова постепенно, докато най-накрая се спре всъщност. Това са инструменти и всъщност тези траулерите, които работят в дълбоководни води, разрушават, според научните проучвания, разрушават морското дъно и създават много сериозни проблеми. ...148 вида риби животни са засегнати от тези тралове, които се влачат по дъното но е, независимо, че риболовците визират строго определени видове. Тъй, че предложението на комисията предвижда да намалява този вид риболов, за да се намалят естествено въздействията на тези е, риболовни уреди, които са неселективни. Освен това, има и изчез... Η πρώτη Επιτροπή αφορά το να, μεταφερθούμε, να μεταφερθούμε από την. Има постепенно намаляване на ползването на хрилните мрежи и се предлага да минем а, към а, парагади или други всъщност а, видове риболовни уреди. И както вече казаха експертите, ние ги слушахме много внимателно, но също чухме и Мария Даманаки, госпожа комисаря, която, когато отиде в Центъра по рибарство в, в Азовските острови, беше обяснено, че една година риболов с траулери в дълбоководни води се е равнява на практика на 800 години риболов с парагади. Тъй, че това е ужасната действителност. Комисията предлага замразяването на тези видове риболовни дейности. И какво означава на практика това? Както много добре знаем, Нашите риболовци е, разполагат с устройство, което сигнализира тяхното местонахожение, което е, ловуват. И предложението на комисията е в тези води, където риболовците упражняват своята дейност, те да могат да продължат да работят и ако е необходимо да се преместват, трябва да има проучване на въздействието, за да може да видим дали няма някакви други проблеми. За какви проблеми става дума? Всъщност говорихме за дълбоководните видове, но пропуснахме нещо друго, което е също много важно. Този регион на Северо-Источния Атлантик, това е региона, където живеят а, други запаси, които са много важни и които ние сме задължени да запазваме първо коралите, които в много случаи са много по-стари от самата Гърция, <laughs> моята страна, а също така и сюнгерите, които са много полезни. Те почистват на практика водите и това са видове животни, които имат е, много голямо значение за това, което ни интересува, т.е. възстановяването на дълбоководните видове риби. Тъй, че може да си представите съвсем лесно, че именно коралите Вие знаете как стои въпроса с континенталния шелф. Е, Сюнгерите и коралите са именно видовете, които защитават е, дребните е, риби, младите риби в дълбоките води. Те, те се крият именно там, младите риби, докато озреят, е, достигнат полова зрелост за, въз, за възпроизводство. Затова виждате какво е значението на защитата на екосистемите в дълбоки води. Става дума за, пак го казвам, сюнгерите и коралите. Продължението АИСЕС на английски на Кия. Ε, е, και έχει πλέον μέσα τις μελέτες που μας παρουσιάστηκαν και εδώ πέρα στην Επιτροπή. Να ΙΤΣΕΣ на основата на модели, на проучвания на екосистемите от сюнгери и а, корали, които ние трябва да а, да бъдат опазани. Поискахме от ИЦС да уточни тези региони, където няма риболов, дълбоководен риболов. И в тези региони Именно защото заинтересованите държави членки извършват научни проучвания и са достигнали до заключенията, че този регион е доста по-различен и че тези видове не съществуват в а, този регион. И, както казах, ако една държава членка реши да наложи мерки за опазване, като дава гаранция, че дейностите по риболов няма да навредят на тези чувствителни екосистеми, риболовът ще може да бъде възстановен в тази зона. Също така, имаше предложение от други заинтересовани организации, също и Комисията по околната среда, а и тук сред нас е докладчикът Сянка от Комисията по околната среда по този въпрос. Докладът вчера беше гласуван в Комисията по околната среда, като получи 58 гласа за и един против с всичките политически групи. И така тази комисия предлага да има, да има ограничение на фондовете и дейностите риболов до 200 метра. Тъй, че наш, нашето предложение всъщност е да забраним риболова на 400 метра дълбочина, защото това е всъщност определението за дълбоководни риболовни полета, така както е дадено от комисията, 400 метра. И това трябва да касае всичките риби, които се ловуват на повече от 400 метра дълбочина за голем, големоглави, атлантическия големоглав и а, а, други някои видове, има такава тенденция тези животни, всъщност те живеят до известна степен в, на на ята, на групи, ако се разреши риболова на по-малка дълбочина, има опасност да ловим много по-големи групи такива риби. Става дума да опазим този вид морски животни. Освен това го казах и на доста колеги. Определението за дълбоководни риболов или за дълбоки води е предмет на на дебат, който се основава на следващия критерий. Продълженията, които са записани в този текст, който представям на комисията, са предложения, чиято цел е защитата на чувствителните екосистеми, за които говорих, които ние трябва да опазваме в международен план, става дума за коралите и за сюнгерите, а също така и възобновяването на дълбоководните видове. Нямаме намерение, намерение да засягаме други запаси, други видове. Забраната за риболов на повече от 400 метра дълбочина ще предпази от е, сериозни проблеми, економически загуби. И, е, но ние сме готови да дебатираме този въпрос, като целта на това предложение не е да засягаме други видове риболов. И поради тази причина може да установите, че моето предложение като докладчик е за парламента да поиска изключение за дълбоководните риби за два вида. Пясъчницата или змиорката, или морската змиорка – няколко, те са няколко вида. Тъй, че предлагам тези риби да бъдат за тях да има изключение. Това е предложението, което правя към комисията, като целта е да се опазят тълбоководните риби, без това, разбира се, да отрази върху други риболовни дейности. Имаме един изключителен извънреден случай с видовете риби. Ние сме задължени да вземем изключителни мерки, които да не създават прецедент, именно за да може да се справим с тази ситуация. И в заключение искам да кажа, че предложението, което правя пред Комисията за да бъде обсъдено, е според мен, както от екологична гледна точка, но най-вече социално-економическа гледна точка, е предложение, което е напълно валидно. Е, от... Не е необходимо да се спирам по-надълго върху екологичния аспект, но от Що се отнася до економическия ефект, може да си представите какви са разходите на гориво, което, до което води работата на траулерите на дълбоки води при тези, при тези това толкова отдалечени зони от бреговете и в толкова дълбоки води. Предложението да се премине към Парагади ще доведе до много по-низки разходи, като гориво, тъй че по-малко разходи за европейските данъкоплатци и за държавите членки, но има и също един социален ефект, защото знае много добре, че когато се премира към парагади, това означава, че ще бъдат създадени повече работни места. И разходите до които това ще доведе, ще бъдат компенсирани с економията на гориво. В интерес на европейските граждани, на държавите членки, а също така и на морския живот, който ние сме призвани да защитаваме. Надявам се да подкрепите това предложение. Благодаря, господин Арсенис. Седем души са се записали, не вече 8 за изказвания, но трябва да видим с колко време разполагаме. Вече станаха 9 записали се. Предлагам съвсем накратко да се изказвате, за да можем най-късно до 11 да приключим. И така, първо господин Галахър. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам да благодаря на колегата Арсений за доклада. Високо оценя и предложението му за провеждане на срещи, които от всякъде бих подкрепила. За мен докладът е изключително важен – за рибните е, запаси от дълбоководен тип в е, североизточната част на Атлантическия океан, също толкова важно, колкото и основния регламент. Аз дори бих посочил 600 метра дълбочина, защото ако трябва да гарантираме бъдещето, ще трябва да е, опазим именно тези видове. За 200 метра предложението е нелепо. То се внася от хора, които не разбират от рибарство изобщо. Разбира се, биологичното разнообразие е едно от най-големите ни богатства. Ние сме пазителите на природата и трябва да я съхраним за едните поколения, но това не трябва да бъде за сметка на забрана на риболова, закриване на стопанската дейност през следващите години. Не всяка гора е тропическа дъждовна гора. Не всеки квадратен километър морска територия е богат на корали, сюнгери. Огромната част от морското дъно е пясък, чакъл и камъни. Там а, няма нито корали, нито сюнгери, концентрирани на едно място. Трябва да видим каква е разликата между абсолютна защита и защита опазване на видовете. Устойчивото рибарство има много голямо значение и тоталната забрана на дънните тралове няма да ни помогне да постигнем целта. Какво е положението в момента? На, в европейски и международни води се предприемат мерки за защита на уязвимите морски системи, като например полета корали и сюнгери. Те са уязвими поради ограничените количества, в които се намират. Но така или иначе има забрани в европейските води се осигурява ограничение на достъпа до 12 000 квадратни километра. Е, общо 35 000 квадратни километра ще бъдат защитените зони. А извън териториалните води на Европейския съюз има закрити 920 000 квадратни километра. Ето защо не може да се каже, че нищо не е направено. Предприяти са мерки, разбира се, налагат се и още. Забраната на дънните тралове не е решението. Решението трябва да търсим в допълнителни мерки за постигане на целите, изложени от Европейската комисия в техния документ. Целта може да се постигне чрез а, пропорционални и съгласувани мерки на международно равнище. Дълбоководното рибарство може да се развива успешно в досега непроучени международни води, както и а, в европейски води. В международни води, ако се натъкне един кораб на уязвими морски системи, било то корали или сюнгери, риболовният кораб е задължен да вдигне мрежите и другите съоръжения и да отиде в друг район. Нека да държим сметка за положението в международни води. И ако това е правилото там няма никаква причина е, да не го прилагаме и в европейски води. Заблуда е, че парагадите са панацеята. Парагадите а, е, имат, да, е, са свързани с опасността а, да се стигне до прекомерни количества прилов от такулови видове. Ние не бихме искали а, това да се случи. Дълбоководните акули са уязвими видове и използването на парагади може да защити едни видове и да застраши други. Ако всички риболовни кораби е, бъдат съоръжени с парагади, те е, ще бъдат благоприятни е, за някои видове, но за други ефектът ще бъде точно обратен. Примерно за писията положението ще се влуши е, при въвеждането на парагади. Колегите е, прилагат 400 метра, е, комисията по околната среда 200 метра. Известно ли ви е какво е положението в Югозападна Ирландия? Там има развъдник за кралски скариди и за това траулери не могат да работят в този район и се унищожи рибарството трябва ясно да подчертаем, че дънното тралене, за което става дума в доклада, е само единствено за дълбоководните видове. Има хора, които са привърженици на забрана, други търсят компромис. Така или иначе всички се стремим към една и съща цел. Повярвайте ми, тя може да бъде постигната. Е, на основата на разисквания, на обмен на мнения. Благодаря на докладчика за общата цел, която той е формулирал много добре. Господин Арсенис посочи примера с Атлантическия големоглав, чието запаси бяха изчерпани. През 2005 година беше отчетено пълно изтощаване на запасите от атлантически големоглав. Въведоха се квоти за известно време, а след това бяха премахнати просто защото не може да има квота за несъществуващ запас. Ето показвам е, какви противоречия съществуват в предложението на комисията също има противоречия. Примерно в точка първа се говори за е, технически мерки за прилагане от комисията за североизточната част на Атлантическия океан. Но комисията вече е приложила многобройни мерки, а те не са посочени. Научно е, Техническият и економически е, комитет също е дал своето становище по състоянието на е, запасите. В основния регламент се казва, че е, са необходими консултации с научно-техническия комитет, когато се използват дънни тралове или хрилни мрежи. Събрана е богата информация в проучвания, финансирани от Европейската комисия за дълбоководните видове, но комисията предпочете да ги пренебрегне. Докладът а, е, първоначално се планираше да излезе през юли, после се отложи. Необходими са по-нататъчни разисквания и обсъждания, за да не изхвърлим с водата и бебето. Благодаря. Благодаря ви, господин Галахър. Не тръгнаха добре нещата, прекалено много а, време ви дадох. Сега нататък ще трябва малко да се свием във времето. Господин Стивенсън, благодаря на господин Арсенис за свършената работа и за колегиалния подход, по който представи доклада си. Аз обаче е, се присъединявам към това, което каза господин Галахър току-що. Не знам дали комисията ще излезе с предложение подобно на това. А и какво точно са имали предвид? дали ще предложат всъщност замяната на тралирането, дълбоководното тралиране с парагади? И ако това се предложи, е, какво ще е въздействието върху сектора? Комисията или докладчика могат ли да ми отговорят на този въпрос? А могат ли да ми кажат колко, колко кораба в Шотландия ще излязат от, експлуата, от експлуатация поради тая промяна? Поради това, което вчера са гласували в Комисията по околна среда. 200 метра ограничение. Вие казахте, господин Арсенис, че определението на дълбоководен риболов е 400 метра. Вчера гласувахме 200 метра в ЕНВИ. В в Шотландия ловим пикша и морски дявол на 900 метра. А, какво да кажа на рибарите от, от, от, от района си? Че трябва да ползват парагади. Това е, това е, е нелепо предложение. И се обръщам към комисията – Те не разрушават е, коралови рифове. Изобщо не ги интересуват коралите. Изобщо не се доближават до коралови рифове. Те е, е всъщност ловят рибата на е, ловят риба в район, който е много, много далече от това. Началото на континенталния шелф. но а, обичайно се лови риба на 900 метра там. И ако кажем, че под 200 метра ще се лови с парагади, е, тръгваме по много на клев. Сега, а, а, имаше една програма по телевизията а, за а, тралиране в плитки води и как това засяга популацията на омари. и, и кралски скариди. По никакъв начин не са насочени нашите усилия към атлантическия големоглав и, и други видове. Не, не нарушаваме тия а, популации. И ако настоявате се приеме предложението на комисията, кажете какво, какво ще стане с всичките тия кораби. И ще се пренасочат към а, запаси, които са свръхексплуатирани вече така или иначе, или ще, а, ще се закриват работни места. Много е лесно, когато се говори за за Балтийско море, за Северно море и се предлага ограничение от 200 метра, но това е абсолютно неприложимо в районите, които аз представлявам. Председателя, благодаря. Следващия оратор. Мога ли да говоря на датски? Има ли право? Да. Благодаря ви. сигурно ще прозвуча като най-големия екологичен, най-големия екологичен маняк от Комисията по околна среда. Или трябва да взема обратната позиция, да кажем, че всеки трябва да лови каквато иска риба. Ако следвам курса на моята политическа група, трябва да избера второто решение. Сега ако ще се лови риба, това трябва да е устойчив риболов. Той трябва да може да продължи 20-30 години. Проблемът е, че е, е, не можем просто да си позволим да чакаме, докато текат изслушвания, семинари и така нататък. Така ще мине цялата година. и ще се окаже, че сме в положение, при което дълбоководните видове вече не са в състояние да се възстановят. Вярно е това, което каза господин Арсенис. Много от е, екземплярите са на много голяма възраст и, и възпроизводството става много трудно. А трябва да осигурим устойчивост за 20-30 години. Оборудването, което е, използваме за риболов, се усъвършенства, е, все, по, все по-лесно се открива рибата на различни дълбочини. Да, да, аз съм докладчик в Сянка а, по този доклад, но също така съм и съм, съм и ужасният човек, който излезе, с, който напиш становището, което се прие в Комисията по околна среда. Вчера с над 50 гласа за и само един против. Постигна се широко съгласие сред всички политически групи. за границата от 200 метра. Това се иска, това, това се предлага. Рибите, които, които о, се движат в големи пасажи, по принцип не слизат по тази дълбочина. Сигурна съм, че обаче и че 400 метра е международния стандарт, международното определение на дълбоководен риболов. Над 500 метра. В комисията по околна среда обаче се съгласихме, че това е въпрос, който трябва да се реши в полза на рибата, а не на рибарите. По такъв начин всъщност се, е, е, се защитават интересите на рибарите. Така те ще има какво да ловят след известно време. Ще продължава да има какво да имат. Сега, струва аз знам, че имате конкретен национален интерес. Знам за вашите е, риболовци. Знам, че имате а, пет големи кораба, а, които излизат в открито море, че имате специализирано оборудване. Но също е вярно и това, което каза Арсенис. Много много от екземплярите и видовете, които се улавят, всъщност не стават за ядене. Да, господин Арсенис, защо се тревожи за коралите и сюнгерите? Защото, да, случва се 800 годишни екземпляри да се е, унищожават. Ясно е също така, че корабите с парагади не са панацея. Не са универсално решение. Само, че не това е въпросът. Въпроса за оборудването трябва да се разгледа в светлината на това, кой е най-добрият начин за съхраняване на запасите в дълбоки води. И също е, трябва да решим въпроса как да се е, лови само това, което ще бъде изядено. Без излишен прилов. Та и в бъдеще ще обсъждаме тези е, въпроси, ще обсъждаме а, ограничението в метри. Важно е обаче е, бързо да вземем решение. Не можем да си позволим да отделяме твърде е, дълго време на разискванията. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя колегата за чудесната работа, независимо, че не споделям а, подхода му. Това е доста много работа и ще, може, ще има възможност да говорим и да обменим мнения с а, докладчиците в сянка, но искам да припомня няколко неща. Най-напред това, което беше казано е, че голяма част от е, търговските запаси са в много добро състояние. И така, както доказва предложението на комисията по време на съвета за ОДО и за квоти през миналата година, което увеличава квотите за някои търговски видове. Освен това, диагнозата от 2012 година на научните среди доказва, че експлуатирането на дълбоководните запаси е прилично докато имаше свръхексплуатация през 90-те години. Така че, мисля, че това досие е доста сложно и първото нещо, което трябва да се направи, според мен, е да се замрази тази ситуация, което да се определят точно сферите, където са били засегнати екосистемите от риболова, разбира се, само определени зони и генерализирането на някои зони, където има чувствително дъно. И нали, аз мисля, че всички сме съгласни с тази идея. Исках Казах преди малко, че не споделям напълно подхода на нашия колега Критон в неговия доклад. Като го чета, имам чувство, че отива твърде далеч от предложението на комисията. Изменение, например, изменение 23 на Критон е много интересно. Той счита, че един трал, който ловува под 400 метра, сега вече е 200 метра с комисията по околната среда, се счита като кораб, който ловува в дълбоки води. А защо не е 50 метра, 25 метра или, не да знам, до коленете, <laughs> когато стига водата, може да се счита, че е дълбока вода. Така че не може да се прави и да се казва каквото и да е, но хубаво. Пошегувахме се, но все пак смятам, че този текст вижда се добре, че не визира единствено дълбоководния риболов. А по, общо казано, лов с траулери. И чрез този текст се вижда, че има воля да се забрани, поне след едно известно време, всякакъв риболов с траулери. И това е изключително опасно опасно за нашите крайбрежни економики, защото по-голямата част от нашите кораби в един момент или друг ловуват с траулери. И това касае много-много риболовни съдове. Например, подчертава се, че парагадите може да заменят тралирането. Съжалявам, много деве беше казано, не си спомня вече кой го каза, но най-чувствителният вид която се лува с парагади, това са дълбоководните акули и трябва да ги опазваме. Ако вие хванете, примерно, някаква друга риба с парагада, обадете ми се. Обажда се на... Има такива видове, които изобщо не се хващат. Освен ако има ако има някакви специални а, а, системи, да. Но това е само като пример. Има много примери за риби, които не се хващат с парагали. Разбира се, много интересни неща има в този доклад и съм съгласен, че трябва да се изготви някаква рамка за опазване на някои видове, както акулите. Аз ще направя конкретни предложения за изменение, но мисля, че все пак трябва да бъдем логични. Има и още един проблем който е много важен в конкретния случай, това е, че се налага на общностните кораби неща, които не могат да бъдат наложени на кораби, които не са от Европейския съюз. С други думи, ще забраним на нашите кораби известен брой неща, а пък е, норвежки, исландски или други е, риболовци ще могат да правят в същите води. Е, това е, е просто недопустимо, според мен. А освен това, Жалко е, че някои колеги е, напуснаха. Барна. Надявам се, че ще ви кажете. Аз имам много така уважение към колегите от други комисии, които може би не винаги правят също уважение към нас. Но както знаете, малко от тях е, са добре запознати с риболова, изобщо са запознати с риболова. Аз не вярвам много членове от Комисията по екологията, но едва ли някой от тях е толкова запознат с проблематиката в е, е, рибарството. Но вчерашното гласуване, не че го поставям под въпрос, все пак това е чисто демократично гласуване, но ми се струва, че може би е извършено без е, гласуващите да са били добре запознати. Но както и не. Ще работим по доклада на господин Критон. Предвидено е събрание но при всички положения ще работим заедно с докладчика. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромиси, които да ни доведат до споразумение по този въпрос, който е изключително чувствителен. Благодаря. Благодаря, господин председател. И е, за разлика от предишните изказвания, на моите колеги. Моето ще се съсредоточи и ще се впише в логиката на доклада на Критона Синис и предложението на комисията. Въпреки, че както господин Галагер, аз също желая да се постигне компромис с цел да се подобрят нещата. Струва ми се, че сме изправени пред един случай, който добре иллюстрира трудността на нашата работа, на нашата комисия, но също и свързана и с други економически дейности в е, този период. Това е едно сложно упражнение, което изисква да постигнем баланс, равновесие между настоящата действителност, има предвид економическа и социалност, и е, нуждите за бъдеще, които са по-скоро екологични, които имат е, естествено економически и социални последствия. И ние трябва да постигнем това равновесие в нашите предложения. Що се отнася до конкретния случай за дълбоководния риболов, мисля, че трябва да се изходи от две действителности, които, са, които съществуват, настоящата и економическите интереси, заетостта в сектора и екологичното въздействие на този вид риболов, на този метод на ловуване, може, ако сме добросъвестни и честни, трябва да кажем, че има много проблеми, които е, много несъответствие между тези два показатели, които ни задължават да търсим нов баланс – от една страна за морското среда и от друга страна за бъдещата дейност в областта на рибарството, на риболова. Що се отнася до економически и социален аспект, дълбоководният риболов представлява според цифрите на комисията 1% от разтоварените е, количества риба на брега от, пак от економическа и социална гледна точка, доколкото зная, поне за действителността в Франция, не съм запознат как стоят нещата в Португалия или в Испания, но предполагам, че действителността е сходна. Десетина кораби единствено във Франция са засегнати. Те са съоръжени с траулери, дълбоководни траулери, т.е около еди, по-малко от 1% от френската флота, а от гледна точка на заедостта това са около стотина е, моряци или поне двойното в е, областта на заетите на брега хора с е, този риболов. С други думи, този, тази дейност на буководния риболов касае много малки е, малки е, предприятия или кораби, но тъй, че економическия е, ефект е доста слаб, независимо, че според мен и според нас изобщо трябва да държим сметка. Разбира се, не може тези е, работни места да бъдат пожертвани в името на това или на това, но в нашето предложение става дума да вървим към решения за пренасочване на хората, за да може преко заинтересованите хора да имат работа. От друга страна, бъдещето, екологичния ефект, ние е, разрушаваме. Това е научната, научната литература, го доказва и няма да се спирам надълго и на широко по този въпрос, защото господин Арсенис го каза. Но по отношение бавността и времето, което е необходимо за възстановяване на запасите, спрямо а, приловът а, и може би ще трябва да ускоря, добре ще ускоря, а също така и успоредно разрушаването на екосистемите в тези дълбоки а, дана, които са незаменими по отношение на коралите, на местообитанията и така нататък. Това са все характеристики и елементи, които налагат да упражняваме слаб натиск, риболовен натиск върху дълбоководните видове. Не трябва да забравяме, че никога няма да бъде е, бъдеще за риболова, дълбоководния риболов. Още една минута, ако ми разрешите. Да Добре, ще премира към заключението. И пред тази обща ситуация, изправени пред нашите отговорности, ние имаме задължението, поне така смятам, ще говорим по този въпрос, да отидем отвъд такива мерки, които само са предназначени да за опазване, както, например, запазване на конкретни зони. Ние, както го препоръча комисията и както препоръчва нашия докладчик, трябва да изготвим един сериозен текст и това е постепенно да премахнем дълбоководното тралиране, което е най- разрушаващата практика по отношение запасите и по отношение морската среда. И казвам да се забрани една техника на риболов. Не става дума да забраним ловуването. Става дума да забраним тези методи на риболов в дъл, дълбоки води, а не, не става дума за някаква параноя а, спрямо трау, траулирането. Като се ориентираме към альтернативни практики, като например преминаване към палангри, които по всяка вероятност ще дадат и повече работни места. Благодаря. Госпожа Фрага. Благодаря, господин председателю. Както и при акулите. И тук закъснявам. И, и тук а, се занимаваме с един въпрос, който привлича доста сериозно обществено внимание, което оказва немалък натиск върху това, което вършим. Съгласен съм с колегата, който говори преди мен. Но не е вярно това, което пише е, в регламента, че няма никакво регламентиране и всеки си е, лови каквото и където иска. Дълбоководният риболов започна да се регламентира в началото на века от международни организации. Обект на регламентирането е, са уязвимите райони. Да, не се прави много, но се прави доста. Достатъчно е. Учените ясно казаха, че през последното десетилетие в резултат от прекомерния риболов имаме 50% намаляване. 50% намаля... намаляване на риболовното усилие. До какво води това? Това довежда, че основните три вида дълбоководни видове, е, в това число змиорките, е, са достигнали устойчиви нива на запасите. Това ни казаха двамата учени, които говориха пред нас. Точно това казаха. Това, което аз искам да кажа, тая връзка е, че не са застрашени всички е, дълбоководни видове. Имаме възстановяване на запасите. Казвате, че живеят по 100 години дълбоководните видове. Но това не въжи за всички. Не е вярно. Вярно е, че бавно се възстановяват, бавно се а, а, възпроизвеждат и това води до проблеми. Но има видове, които живеят по-малко от 30 години. Така че имаме възстановяване на запасите. Нека да не объркваме а, въпросите. Не можем по същия начин да говорим за всички акули по един и същи начин. Да не са еднакви. Това, което искам да подчертая е, че основните видове дълбоководни а, видове са изцяло възстановени. И количествата са устойчиви. Това оказаха учените. Нека да, да не говорим лъжи, да не казваме неща, които а, не са верни. Сега, въпросът за 200 метра ограничение. Представителя на сектора каза, че а, над 50% от запасите, които ловят, са на дълбочина над 300 метра. Така че вижте социо-економическото въздействие. Не е вярно, че то ще е малко или нищожно. Има а, кораби, които се занимават единствено с дълбоководен риболов. Но част от проблема е свързан и с прилова. И това, което предлагате, ще има много, по, много по-широко и пространно въздействие. Та не бива да изпускаме от поглед социоекономическото въздействие. Това е сериозен проблем. Трябва ни нова оценка на въздействието. Това, което искам а, да подчертая е, че предният доклад посочи, че оценката на въздействието на комисията не отчита социалното и економическото въздействие – наистина учените през 2011 година отправиха много сериозна критика на комисията. Сега аз не разполагам с статистика за Франция и за всички страни по-отделно, но знам за Испания. За Испания количествата бяха астрономически просто. Комисията доста безотговорно и е, подходи, като пренебрегна всичките тези въпроси. Сега по отношение на парагадите няма да навлизам аз в подробности, обаче има научни изследвания, които, които се занимават именно с въздействието, последиците от това. Океанографски проучвания за това. Над 80% от улова всъщност при а, такъв риболов са а, акули. При дълбоководен риболов. Има много видове, които не могат да се ловят с парагади. Естествено, че има разлика между парагадите и тралирането. Аз не казвам, че трябва да има само тралиране. Да, понякога на места тралирането е, е по-вредно, отколкото парагадите, но има места, където тралирането не вреди на средата. Така че няма причина да се забранява изцяло тралирането. А, моля да не прекъсвате, защото другите доста дълго се изказаха. Добре, в заключение. Има множество мерки, които трябва да а, разгледаме, които могат да се предприемат. предприемат. По отношение, да, трябва да се предприемат мерки по отношение на уязвимите видове, но ни трябва по-сериозно проучване председателя. Хич не обичам да прекъсвам колеги но, но по такъв начин а, остава много малко време за другите ни два въпроса. Господин Милана сега. Сега ще се опитам да хвана два а, а, заека с един удар. Накратко ще се изкажа. Мисля, че е, Критон Арсенис много отговорно е подходил към въпроса. Мисля, че е, в грешна посока тръгна е, разискването. Ние сега се занимаваме с е, това, което реши комисията по околна среда. Не се занимаваме с доклада на господин Арсенис, на Крито на Арсенис. Аз това трябва да се занимавам. И трето, много съм изненадан, че някои колеги смятат, че трябва да се трябва да защитаваме и да заемаме страни. Дайте да видим в какво положение е риболовния флот. Те имат достатъчно затруднения за това, че трябва да се конкурират с кораби от трети страни, които не спазват европейските изисквания. Това го говорихме и във връзка с Средиземноморския басейн. Никой обаче не говори нищо по този въпрос. И четвърти коментар, накратко. Оптимист съм, защото Защото виждам, че е, доклада на е, господин Арсени се предизвика е, доста разгорещено разискване. Мисля, че това е добър знак за това, че ще свършим нещо полезно. Пето, Много време ни отнема този въпрос. защото той е особено сложен и особено деликатен. И трябва внимателно и прецизно да, да претеглим аргументите си. Госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа благодаря на Кредител Ресени Арсений за неговата работа трябва да се каже, че е забележително, още повече, че започва от един текст, който е доста лош проект за регламент на комисията, който ми се струва не отговаря изобщо на нашите нужди. Имаме тук едно уравнение, което трябва да решим. Това с едно уравнение с три неизвестни. Първо да се опази запаса, второ да се опазят екосистемите, и третото е да опазим економиката и заетостта в тази област. Тъй, че искам да кажа, че дори това да е само 1% от улова, за корабите не се знае колко, много пъти беше казано в тази комисия, ние нямаме проучване на въздействието, за да може да цитираме някакви цифри така може само да се е, караме по цифрите. Аз лично нямам нищо. Но както Жан-Пол Пезет каза, аз е, е, действително знае, че има стотина риболовци във Франция, т.е. около 600 работни места. Един риболовец в морето и 6, 6 души на сушата. Това е горе-долу съотношението. Дори това да е само за Ориан, е, град Ориан в Британия, това са 600 е, работни места. И това силно ще се отрази върху живота в този град. А пък да не говорим за всички други е, дребни риболовци, така че, предвид това, че има три елемента, които много трудно се съчетават, т.е. опазването на ресурсите, опазването на чувствителните екосистеми и опазването на работните места, най-лесно е да се каже, добре, ще жертваме един от тези елементи. С други думи, забраняваме всичко това, което наричаме в Франция парашут и колан и защо, когато говорим за някой, който не иска да се, да, да, да се помъчи да потърси някакво добро решение, тогава е, взима всички е, предпазни мерки, с други думи, забранява всичко, спира всичко и така нататък. И не трябва тогава да се изненадаме, ако Европа влезе в нова, е, нов период на рецесия. Така че аз това, което предлагам, е напротив. И това, което предлага доклада, това е вземане под внимание тези три елемента, опазването на ресурсите, на екосистемите и на работните места, това са неща, които трябва да не бъдат разглеждани по един и същ начин. Така че, тук беше казано между тези, които искат да забранят и тези, които искат да намерят едно, да намерят едно балансирано решение, е, второто, втория вариант е по-добър. И моето чувство след като изслушахме е, представителите на научните среди, се очерта едно решаване, което беше в е, проучването на въздействието на Европейския съюз, на което комисията не взе под внимание в своето предложение, т.е. замързяването на определени петна от морското дъно Разбира се, не всички дъна, не всички места на морското дъно са покрити с среда, която трябва да бъде запазена. Има и такива, които са е, само пясък или е, тиня. Така че това е едно решение, което може да се реши, но е, не може да се замрази риболова на всичките райони. Въпреки, че смятам, че траловете всъщност работят обикновено там, където няма корали или сюнгери, защото те самите тралове се повреждат. Така че какъв е интересът да се траулира на места, където има скали. Така че госпожа Розбар, за съжаление, замина аз и го казах, когато заминаваше, щеше да е добре все пак тя да участва в този дебат, защото гласуването на комисията НВ е много тежък. Проблемът, за разлика от това, което тя каза, не са запасите, тъй като запасите са стабилизирани, въпреки че мисля, че може да се подобри а, ситуацията още. Имаше увеличаване на квотите през 2013 година, но моля, Критон, моля те, нека да престанем да говорим за тези 200 метра. Това крие истинския проблем. Истинския проблем са траулерите, траловете. Въпросът е забраняването, забраната на траловете при този вид риболов. И Днес говорим за дълбоководния трал, утре ще забраним парагадите. Отде да знае, след няколко години може би ще се забрани е, рибарството изобщо. Тъй, че да не отиваме твърде далече. Благодаря. Gracias, presidente. En primer lugar, como es preceptivo... Благодаря, господин председателю. Така, в духа на парламентарната учтивост трябва да благодарим на господин Арсенис за доклада. Трябва да призная, че нямах достатъчно време да се запозная задълбочено с него. От друга страна, многократно сме обсъждали темата. депутатите в Европейския парламент разполагат с много малко време е, да се запознаят с огромния обем документи, които пристигат в последния момент. Това много затруднява условията ни за работа. Преди е, броени дни получихме текста на английски, а едва оня ден на испански. От месеци е, ни се повтаря какво трябва да правим, какво не трябва да правим. Работим под все по-голям натиск. Всички сме отговорни хора и искаме да вземем балансирани решения, а така много трудно се работи. Говорим е, за сравнително новия регламент за дълбоководния риболов – Европейската комисия е направила оценка и новото предложение изглежда доста радикално. Поради тази причина всички трябва много внимателно да преценим аргументите и е, комисията да внесе ново предложение. Трябва да ви кажа, че моята родина беше първата в света, която през 2005 година въведе специални мерки за защита на уязвимите морски системи. Eh, е, eh, е, y también especies, inmediatamente parón, medidas técnicas, planes de recuperación. За застрашените е, видове бяха прияти технически мерки и планове за възстановяване на запасите. Мисля, че трябва да се погледнем в огледалото. Е, с други думи, е, трябва да видим какво ние самите можем да направим, за да опазваме морската среда и уязвимите морски екосистеми, като същевременно осигуряваме възможности за устойчиво развитие на рибарството. доклада, тук конкретно става дума за североизточната част на Атлантическия океан. Имали сме и доклад за северо-западната част, но обща позиция като че ли липсва. Envi ha votado, yo soy de Envi, a mí no me han llamado a preguntarme en Envi. Но не се вземат конкретни решения с обща позиция. Води се безкрайна кореспонденция, пише е, по електронната поща безброй съобщения, а от е, Комисията по околната среда дори не знам дали са ги получили или не, дали са ги е, прочели или не. Yo tengo una posición defensa absoluta del medio y todos ustedes lo saben. Inclusive a veces hasta he llevado mi disciplina de voto de grupo a, a, a momentos en los que no sabía si estaba conmigo misma. Pero para finalizar, señor presidente. Стремя се да се придържам винаги към една последователна позиция. Господин Арсений се постарал Вложил е, е много труд е, в доклада си, а сме поставени при такива условия, при които не можем да е, дадем своя принос. Толкова ни притискат сроковете, че е невъзможно да навлезем задълбочено. Затова ви моля да проявявате по-голяма гъвкавост за да можем да работим по-задълбочено и изчерпателно по предложенията за изменения. Настоявам да получа толкова време за изказване, колкото и всички оратори преди мен. Опазването на уязвимите морски екосистеми и на дълбоководните видове изисква технически мерки и моята страна ги е въвела и ги изпълнява, за да защити както от гледна точка на рибарство, така и на опазването на околната среда. Заповядайте съвсем накратко. Господин Дейвис, не знам защо чух Дженкинс. Господин председател, имаме успоредни парламентарни заседания, тичаме от една зала в друга и много трудно е да се засекат програмите и човек пълноценно да участва всички всички тук, членовете на Комисията по рибарство, искаме да сложим край на неустойчивия риболов, на неустойчивите практики и да приемем решения, които ще допринесат за опазването на околната среда и на рибните запаси. При дълбоководните, мисля, че вредата, която може да им се нанесе, ще е непоправима. И в същото време трябва да запазваме работните места колкото е възможно повече. Понякога рибарите улавят дълбоководни видове, но това е случайно, това не е целевият им риболов. Има стотици кораби, които се озовават в това положение и трябва да намерим подходящо равновесие в предложенията си, за да не попречим на рибарските кораби, които се занимават с обичайна риболовна дейност. Имаме предложението на комисията, имахме и доклада, който приехме с 58 гласа. Вчера докладчикът ни, господин Арсенис, заяви, че парламентарната комисия по околната среда хабер няма от тази тема. Е, как може така да се говори а, хората предполагат, че ние сме тук, защото познаваме темата и защото знаем какво да направим, за да опазим дъл... дълбоководните видове и рибарството същевременно, а ние заявяваме, че нямаме хабер. Има предложение за ограничаване на дълбочината. Комисията предложи дълбоководния риболов да се дефинира според видовете запаси, докато тук в доклада се предлага за критерии дълбочината на риболова. Комисията предлага по видове, а не по дълбочина на риболова да се определя дали е, един вид риболов е дълбоководен или не. Понякога се случва неволно е, да се улови дълбоководен вид, който не е цел на рибарския кораб. Имаше е, колеги, които се противопоставиха на критерия дълбочина. Аз съм дълбоко убеден, че трябва да подкрепим комисията по видове да се определя, не по дълбочина. Благодаря. Само една минута имате. Опазването на уязвимите видове и биологичното разнообразие трябва да се уравновеси с подходящи мерки, които да са съразмерни на целта. Важно е да се изясни как въздейства върху съответните рибни видове един или, вид, един или друг вид риболов или съоръжение. Беше посочено тук, че е, когато се прилагат мерки, трябва да е, е ясно, че те са свързани с е, цяла поредица от действия и на сушата. За това трябва да проследим цялата верига. Сега давам думата на комисията. You, um, a... Благодаря, господин председателю. Накратко ще отговоря на няколко въпроса, които бяха отправени към нас и ще споделя някои факти. Първо, колко, колко кораба ще трябва да излязат от строя с нашето предложение? Както знаете, предложението на комисията, на комисията е да се определи дълбоководния риболов по списък видове риба, които са в първо приложение към регламента. Не предлагаме 200 метра, 400 метра, никаква конкретна дълбочина. Определението става по видове. Ако съберем целият улов, независимо дали е, е целеви или е, прилов, Става въпрос за около 1% от всичкия улов в северната част на Атлантическия океан. Ето това е общото економическо въздействие. Със сигурност е така, защото това е, е основано на данните, с които разполагаме за улова и за разтоварването. Вярно е, че в някои риболовни общности ще има по-силно въздействие, отколкото в други. И ние знаем кои са те, кои ще са по-засегнатите на места във Франция, също Мадейра и Азорските острови. Но цялостното въздействие на предложението на комисията е това, което казах. Между другото, искам да спомена становищата на парламента на Мадейра и на Азорските острови, всъщност те, те приветстваха предложението, защото по такъв начин се защитават запасите и се защитават дребните риболовци. Да, имате право да кажете това, което казаха няколко души. Ако ще има ограничение от 200 метра, как това ще се отрази на риболова. Ние такова нещо обаче не сме предлагали. Нашето предложение е насочено към конкретен вид риболов. То е определено на базата на видове, които да не се ловят. Може да ловите морски дявол, може да ловите други дълбоководни дънни риби но могат да се избягват най-засегнатите видове. Има начин. Каза се, че се предприемат международни мерки. Искам да спомена а, и а, оценката на Международния съвет за проучване на морето и ЦЕС. И ЦЕС установи, че мерките, които сега се е, предприемат в международен план, са неефективни, а напротив и понякога дори вредни. ако се стигне до нарушаване на повърхността на коралов риф е, или сюнгер, това означава, че трябва да се премести оборудването, това е, допълнително нарушава повърхността. Затова комисията предлага съвсем различни мерки през 2012 година, в това число и технически а, а, мерки, така че да се смекчи отрицателното въздействие на международните правила Вярно е това, което се каза за дънния риболов в международен плав и дори е, експлуатацията на ресурсите, на запасите. Още няколко коментара. Първо по отношение за, на състоянието на запасите. Вярно е, че и ЦЕС излезе с препоръка по отношение на някои от е, е, запасите и каза, че някои от тях са възстановени и могат до някъде да се експлуатират. Това сме го отразили, взели сме го предвид също го има и в заключенията на съвета от декември 2012 година. Това е от полза за съответните риболовци, но също си спомням, че един ваш колега на изслушване на вашата парламентарна комисия попита, т.е. каза, извинете, вашия експерт, когато бяхте поканали, каза, че са достигнали до 30-40% от някогашните си нива, а трябва, вие искате, да се постигне 50 нива. Така че нестабилно е положението с запасите и много дълбоководни видове са в такова положение. Още веднъж става въпрос за конкретни видове и не са засегнати от предложението на комисията на основните а, основните видове, които са обект на промишлен риболов. Казва се, че трябва да се запази релефа на дъното. Дали, трябва да се отрази това дали е песъчлив, дали е с това, което се каза, че е, в някои случаи е по-безопасно, отколкото в други, не е вярно. Нашите научни данни показват, че всичките видове терен могат да бъдат уязвими. Тогава, когато има на лице екосистеми, които трябва да се защитават, трябва да се анализират и релефите, в които в момента се упражнява дълбоководен риболов. Да, естествено, че са важни в оценките на въздействие, но ако се вслушате в научните становища, ще разберете, че данните, които те ползват, отразяват и райони, в които вече се упражнява риболов. Сега, и по това, което се каза, че комисията не се допитва до собствения си научен съвещателен комитет. Искам да ви напомня, че още през 2009 година се обърнахме към научния съвет по рибно стопанство. Съветът излезе с няколко становища през следващите години. Тези становища можете да ги прочетете на сайта на съвета. Също така сме провеждали консултации с сектора, с регионалните съвещателни съвети. И сме участвали в заседанията на регионалните съвети. Регионалните консултативни съвети. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мога да дам някои отговори на въпроси, които бяха зададени от колегите. Попитаха ме дали вече съществуват мерки за... са достатъчни. Що се отнася до чувствителните морски екосистеми, искам да кажа, че за момента не са взети никакви мерки за опазване на корала в зоната на северната, в северната част на Атлантика, северо част. Това беше казано, но си струва да го повторя в отговор на госпожа Фрага. Ситуацията е добра, що се отнася до запасите на дълбоководни риби. Нещата се подобряват. В момента вече сме достигнали едно устойчиво равнище. И това беше едно предложение от е, съвета по морските тела, ЕЦС, за, тези, за три вида риби. Е, съвета каза, че тези видове са се стабилизирали на равнища от 20 до 25% от биомасата, т.е. на най-низкото равнище от тяхната собствена биомаса. След това стана дума е, за, за морския дявол. Това не е риба, дълбоководна риба на практика. И вече казахме, че този вид риба не се влияе от нашите мерки. За морския дявол и някои други не стават, те не са засегнати от тези мерки. Ние в момента проучваме нещата. Започнахме дискусии с колегите по тези въпроси. А що се, що се отнася до това, дали ограничаването на дълбоководния риболов е записано в предложението на комисията? Не, нямаше такова нещо. И още веднъж искам да кажем, че това няма да има никакво влияние върху други видове риболов, освен дълбоководния риболов, разбира се. Госпожа Фрага попита защо не ловуваме с тралове в е, зони, където няма сюнгери и корали. Най-скорошните научни данни доказват, че там, където е, непрекъснато се извършва с е, дънни тралове. Там има и корали, и а, е, сюнгери. Затова в тези зони трябва да бъдем изключително внимателни. Искам да приключа с а, една забележка. Стана дума за госпожа Росбак. Аз Искам да припомня, че госпожа Роз Бак е член от нашата комисия. Може тя да е докладчик за НВ, за Комисията по околната среда, но тя е член също и на нашата комисия. И тъй като ние сътрудничим с всички докладчици в Сянка, е, искам да не се говори за нея като някакъв марсианец от друга комисия. Не, това е наша колежка, която е от нашата комисия. Благодаря. Мисля, че отделихме достатъчно време на тази тема и дискусията не е приключила. Вярно е, че координаторите взеха решение за срока на внасяне на измененията и ние ще приемем това. И сега преминаваме към точка 17 от дневния ред става дума за презентацията за бележката относно конфликта между кормораните, е, опазването на риболова и птиците. Това е тем, тематичният отдел, който беше натоварен да изготви това проучване, този, тази бележка, за която ще говорим днес. Става дума за една много кратка презентация от авторите на тази бележка, господин Янкоч, който изготви този текст. Аз ще ви помоля да започнете веднага с презентацията. Докладът ви беше разпространен вече, така че не би трябва да имаме проблем. You, Благодаря, господин председателю, уважаеми членове на комисията. Надявам се тук да не стане дума за чак толкова екзотични видове. Извинявам се, казал председателя. Мисля, вече обявих, че не разполагаме с достатъчно време и за това решихме да отложим точка 18 за следващото заседание, защото няма да имаме време за нея. Точка 18 се отлага. Съгласни ли сте? Мнозина така или иначе си тръгнаха. Останалите са съгласни. Няма да обсъждаме точка 18. Заповядайте отново. Благодаря. Доста Спорен е въпросът, е, който е, сега ще представя пред вас. Многократно е обсъждан в парламентарната комисия и преди, а това е конфликта между опазването на птиците и опазването на е, рибните запаси, особено по отношение на кормораните. Аз съм изготвил доклад, който ми беше възложен от Европейския парламент – Ще се спра на пет основни точки, ще изясня характера на конфликта, ще разгледам разпространението и наличните екземпляри, въздействието на кормораните върху риболова във вътрешни водоеми и накрая няколко препоръки. Какъв всъщност е конфликтът? Все повече гнездящи и зимуващи корморани живеят в различни части на Европа. Те са защитени а, от а, директивата за а, птиците а, и за биоразнообразието, но също се отнася а, и за рибните а, запаси. Господин Киндерман в Европейския парламент а, внесе предложение за резолюция, Не всички заинтересовани страни, Европейската комисия го приеха. Сметнаха, че план за управление не е най-подходящия инструмент. От тази гледна точка, нека да видим какво е днешното положение. Големият корморан а, се среща из цяла Европа и най-важното са не толкова бройките, колкото голямата подвижност и възможността да изминават големи разстояния в зависимост от сезона. Те прелитат от северната част на континента надолу към юга. Стотици километри могат да прелетят между зимовища и колонии, в които се размножават. Съществуват различни изследвания за броят гнездящи птици. Виждате ги на картата отляво, а отдясно е картата на зимовищата. Виждате, е, че миграционната ориентация е ясно към южната част на континента. Тези данни са събрани на основата на а, броя а, на а, колониите, в които гнездят кормораните, както и на броя на зимовищата, които са забелязани към определен период от време. Това са европейски и международни проучвания. Ако погледнете бройките и разпространението, ще видите, че като цяло има рязко количествено нарастване в Европа. Особено един а, от а, тези а, видове, а, а, който е характерен за вътрешно-континенталните части а, на Европа, а не толкова за крайбрежието. Тенденциите категорично проличават в цяла Европа. Още от 90-та година се следят и в различни страни тенденцията е една и съща. Много важно е да се отбележи, че бройките са сравнително стабилни за различните подвидове Големият проблем е с синенсис, подвидът, който обитава вътрешно-континенталните части на Европа. При него има особено голямо нарастване и се вземат мерки за ограничаване на популацията, но за тях ще стане дума по-късно. Това са милиони корморани в Европа и трябва да имаме предвид, че всеки корморан изяжда между половин килограм и един килограм риба дневно. Насочват се предимно към риби с малки размери, 100-150 мм, а това е тревожно, защото така а, са най-уязвими екземплярите, от които зависи размножаването. 80 кг на хектар годишно е количеството, което един корморан изяжда, което означава, че те са изключително опасни рибояди и нанасят големи щети на рибните среди. Популацията корморани унищожава големи запаси. Според някои проучвания около 20% от а, е, рибните запаси в баварските езера се унищожават именно от корморани. В а, е, Северна Америка, в големите а, е, езера, езерото Онтарио и езерото Ери, също са тежко засегнати от популацията. Десетки хиляди тонове риба годишно се унищожават от кормораните там. Има а, въздействие и а, върху аквакултурите, но тук данните са по-ограничени. До 50% от рибарниците в югозападна Франция а, са засегнати от а, популацията корморани. А, Големи е, са пораженията и е, в Харватия. Изчисляват се економическите загуби в югоисточната част на Съединените щати на около 25 милиона щатски долара. Това са загубите е, на развъдниците в резултат на присъствието на корморани в близост. Виждате тук някои е, снимки. Кормораните не само се хранят с риба, но и плашат рибните пасажи, които бягат в други местообитания или е, много често се улавят ранени екземпляри. В развъдниците но все пак данните не са достатъчни за категорични изводи. Има въздействие върху екосистемите, понеже кормораните имат специфичен хранителен режим и може да се стигне до промяна в хранителните мрежи, Струпват се е, голям брой птици е, по времето на гнезденето или е, зимуването и по такъв начин могат да се нанесат големи щети на горските масиви. Екскрементите наторяват почвата и обогатяват азотното и съдържание – а черупките от е, яйцата им неутрализират е, киселините, които се срещат в почвите. Но имаме а, е, рамкова директива, при която трябва да се преценят разнопосочните въздействия, както положителни, така и отрицателни могат да се е, предприемат различни мерки, примерно е, да се е, намали процента на успешно размножаващите се птици чрез унищожаване на яйца. Кормораните се прогонват от развъдниците, като се сплашват по различни начини, без да бъдат увивани. И когато се прогонват, обаче е, е, понякога те улавят толкова тежки риби, че е, не могат да излетят с, um, с плячката в човката. Има платформа, която се разработва в момента и в близко бъдеще ще бъде на разположение на унези, които искат да прилагат различни мерки за ограничаване на популацията. Умишленото унищожаване на птици и на гнезда е забранено по директивата за птиците, но съществуват и други мерки за контрол на популацията. Броят на убитите птици в Европа е около четвърт милион средно за периода 2001-2012, главно за да бъде е, опазено биоразнообразието или да се намалят е, щетите върху други екосистеми. Половината от е, избитите корморани са във Франция. Както виждате от таблицата с данните. контролът по член 9 от е, директивата не се приема от е, всички заинтересовани страни еднозначно. Някои смятат, че по отношение на кормораните, леталните методи трябва да се е, прилагат по-внимателно. В Дания се разработва нов подход за намаляване на популацията, но резултатите все още са спорни. Може би борбата с местните а, популации не е най-успешният подход, защото дори и да се унищожи а, една а, колония или едно а, ято на определено място, на там а, идват а, други, като имаме предвид, а, че кормораните могат да извинават големи разстояния, търсещи подходящи местообитания. Прогонването им от развъдниците също не е най-ефикасната мярка, защото те ще бъдат прогонени от едно място, но ще намерят подходящи условия за живот и размножаване другаде. Ето защо тук трябва количествени а, критерии, които да а, се използват при оценката на ефикасността на тази мярка. В развъдниците се а, ограждат с телове, с мрежи, за да пречат на кормораните да стигат до рибата в водоема. мерките, които се приемат на местно равнище, могат да бъдат успешни, но само за конкретното място. За това трябва да се съчетаят с мерки на европейско ниво. В Чехия и другаде обещетения се, изпра... се изплащат на рибарите само когато има тежки щети нанесени на развъдниците. Възможно е, е да се прилагат и планове за управление на биологичния вид, но не всички страни имат такива планове, а дори тези, които ги имат, не са ги съгласували помежду си. Затова, ако се тръгне по този път, е, е необходимо да се съгласува на общо европейско ниво. В е, Северна Америка има пример за положителна практика. Там има мащабни планове за управления, които са доста успешни, макар и в известна степен, за езерата Хорон и Онтарио. Имаме данни за разпространението това е класическо проучване за взаимодействието между различните биологични видове – корморани и риби. Виждате, че е, всяка година се публикуват тези данни за екотоксикологията и въздействието на замърсителите върху кормораните, защото трябва да се проследи цялата продоволствена верига. Много малко са проучванията, конкретно 23 само, които проследяват въздействието на кормораните върху рибарството. Много повече са изследванията за въздействието върху кормораните от различни неблагоприятни фактори в околната среда. И както казах, ограничена е информацията за въздействието на кормораните конкретно върху рибарството, и то за конкретни видове риби в вътрешни водоеми, течащи води, езера и развъдници. Няма насоки за точна и обективна оценка на размера на щетите не е ясно, когато говорим за тежки последици, какво точно имаме предвид, когато използваме определението тежки. Регулират се различните видове е, рибарство, но не се проследяват резултатите от мерките за възстановяване. В Швейцария има някои такива изследвания, в някои други страни, но са твърде ограничени. Трябва по-добре да се изясни информацията за човешкото измерение в този конфликт. Дали рибарите, природозащитниците, дивечовъдите, и работещите в горското стопанство разбират какъв е проблема и доколко те са засегнати. Неодавна в е, едно природозащитно е, списание в е, Великобритания се разгоря остър спор за хормораните и виждате, че мненията са поляризирани. Подобни специализирани издания провеждат информационни кампании. Има национални проекти, добре известна е примерно информационната кампания, наречена Ред кафе или Интеркафе. Водят се оживени дискусии, предлагат се различни а, мерки. Но трябва да си зададем въпроса дали информацията се представя по един достатъчно достъпен начин и дали в интернет е представена информация, която е годна за практическо приложение. Никой, според мен, не може да отрече, че трябва да се намери решение на проблема, особено като имаме предвид растящата популация, все по-голям натиск оказват и е, заинтересованите страни от рибарското лоби. Това е, се вижда в доклада Киндерман от 2008 година. Взаимодействието е, между рибните запаси и популацията корморани е сложно, динамично и в него има различни екологични, социални, културни и економически аспекти, както и географски фактори. Трябва да се види какво е въздействието и върху обществото, и върху околната среда. И когато се съчетаят двата подхода, може да се стигне до сполучливо решение. Иначе никога няма да може да се постигне напредък. Мисля, че трябва да се натрупат повече данни и доказателства, за да се обединят обществено-економическите и природозащитните фактори. Като се отчитат и измененията на климата, по-меки са зимите през последните години и това влияе върху прелетните модели на кормораните и на други птици, които търсят храна. Въпросът трябва да се разгледа не само от економическа, но и от социална гледна точка. Аз твърдя, че имаме екоданни и достатъчно информация, за да се вземат подходящи решения, вместо а, да се лутаме между поляризираните становища на различните заинтересовани страни. Много по-сложни са екологичните проблеми, които трябва да бъдат изяснени, за да се намери сполучливо решение. Какви са възможностите за стратегия за управление на основата на американския пример? Те е, имаха 6 альтернативи, когато разработваха своята стратегия. И след изясняване на проблема и шесте възможни начина за противодействие беше стигнато до решение. Е, какви бяха альтернативите? Първо, да няма никаква намеса, е, да се оставят нещата на естествен им ход. На второ място птиците да се прогонват като се сплашват, без обаче да се стреля по тях. Това до някъде е решение, както казах, но е, не се решава проблема, а той по-скоро се премества другаде. На е, Третата альтернатива е да се даде ограничена възможност за отстрел на най-опасните корморани, предимно в близост до големите развъдници. Четвърто, строго наблюдавано намаляване на ресурсите, което отново означава отстрел, намаляване на регионалните популации и накрая като последна альтернатива безусловно разрешение на лова на корморани. Проблемът е, че тук имаме етични въпроси, свързани с опазването. Изтребването на кормораните няма а, да може да бъде допуснато в големи мащаби поради цялата действаща нормативна уредба и етични норми в Европейския съюз. В Дания се прилагат някои новаторски подходи, които едва ли са възприяти широко в други страни за сега. Социалните и екологичните измерения трябва да се обединят, както казах, за да може различните лобита на рибарството, на кормораните, на природозащитниците, които настояват за опазване на рибните видове, да могат да се срещнат на една обща основа. По такъв начин ще видим какви са мотивите на различните заинтересовани страни. Откровенно казано, според мен те не са достатъчно изяснени ако ни е ясна каква е позицията на всяка от тях, ще е ясно дали трябва да се въведе допълнително регулиране за контрол на популацията на кормораните или не. Във всички случаи ще трябва да се направи компромис. Ключът към успеха е подобряването на комуникацията. Вече споменах платформата, която е добро начало, но трябва да се направи още много. Мисля, че е, известна централизирана координация също е необходима. Консултативният комитет на ФАО е една подходяща рамка. Така или иначе може да се намери една европейска структура, която да се вземе с централизираното координиране, като се изясни правния статут на подобна координационна структура. Кормораните няма да изчезнат. Те живеят до нас, сред нас и е, поне в краткосрочно измерение – не може да се търси драстично решение. По-скоро трябва да се търси решение, което ще опази кормораните и същевременно ще намали или премахне щетите за рибарството. Outputs such as toxicity and uh, food web uh, effects. Науката и емпиричните изследвания – be more focused. And we need to... Подходът на а, взаимодействие между а, заинтересованите страни чрез централна структура ще бъде най-сполучливото решение. Благодаря. Има много искания за думата, но трябва да дадем естествено и думата на комисията, така че всеки има по две минути, моля ви. Благодаря, господин председател. В началото искам да попитам дали, дали не ви е много студено в тази зала днес? Не е ли много по-студено, отколкото обичайно? Е, llevan dos días diciéndolo y lo hemos two days ago we'd say, but nothing to do. We'll try next, next time. Сега вече нищо не можем да направим, казва председателя. За следващия път ще се опитаме да затоплим. И така, искам да благодаря на нашия гост за изложението. Много важна информация се съдържаше в него. Има много сериозно нарастване на, кормор... на популацията на кормораните и загуби в развъдниците. Сега е конфликтът е между риболовните стопанства и природозащитниците основно. Аз съм съгласен, че не може по един път само да се реши този проблем. Трябва да се съчетаят различни мерки, за да се приведе положението под контрол. Трябва необходими са широкомащабни, международно координирани действия. Аз говоря за Европейския план за управление и пред поръката за план за управление, так, с който да се намалят загубите, причинявани от кормораните в рибните стопанства и аквакултурите. Изложението, което изслушахме, е особено ценно, защото съдържа разнородни данни – но също се посочва, че е, учените се разминават в мненията си. Някои учени казват, че има положително въздействие корморана, други казват, че е само а, е, отрицателно въздействието му. Това се обяснява с, фактор, с факта, че понякога като хищници кормораните играят и положителна роля, но не и когато има твърде много екземпляри и не и когато а, е, а, разрастват между обитанията си. Някои изследвания показват също, че кормораните имат вредно въздействие е, върху рибарниците и приходите на рибарниците. Въпреки това, че е, гостът ни смята, че е трудно да се обединят европейските, усилията на европейско ниво, е необходима обща европейска стратегия. Мисля, че неуспеха на стратегиите до сега се дължи на липсата на общ европейски подход. Неуспеха до сега. Падат запасите на риба, в същото време се увеличава числеността на кормораните. Така че не можем просто бездейно да наблюдаваме ситуацията. Трябва да получим подкрепата на, на държавите членки, защото корморанът е, е един вид, който много бързо се разпространява. Е, определено са необходими координирани действия на европейско ниво с подкрепата на консултативната консултативния съвет по а, а, рибно стопанство и аквакултура. Благодаря. Благодаря, господин Кун. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз на свой ред да благодаря за тази чудесна презентация. Беше много интересна Независимо, че трябва да призная, че има известен брой правила, които съществуват в е, природата и които е, не трябва да бъдат предмет на някакви проучвания. Един е, хищник, една птица живее при определени условия и се размножава. Така че в конкретния случай корморана няма естествен враг, тъй че популацията нараства. Нормално е. Като разглеждаме тази ситуация, все пак трябва да имаме един план за управление, който да бъде европейски, за да може да се справим с този парламент. Ето защо парламентът беше взел едно много ясна позиция през 2008 година. Комисията беше решила да не направи кой знае какво, но имаме регламент за защита на птиците. BirdLife, точка 9, вие споменахте, разрешава от момента, в който някакъв определен вид застрашава друг вид, тогава може човека да се намеси. И такъв е случая с корморана. Ние говорим за защитата на кормораните, в Померания или някъде другаде, той е още в списъка на защитените видове. През 2010 година имаше една снимка на корморан с риба в човката и се казва, че това е някакво чудо на природата, но <laughs> виждаме, че трябва да се вземат някакви мерки, да се стрелят по птиците, да, може, но ще трябва да се докаже, че има сериозни щети е, тъй, че както вие, както казахте, господин професор, трябва да седнат всички заинтересовани страни около една маса и да се види какво да се направи. Във вътрешността на земите, в малките реки, установяваме, че бялата риба, например, почва да изчезва и докато не се вземат мерки, нещата ще се влушават трябва да има някаква нормативна уредба е, да се реши този въпрос. Да се вземат мерки, които са съвсем така палиативни, частични, няма да се реши въпросът. И че предлагам да се захванем за работа. Имаше много проучвания, направени, например, в Германия, университета в Рощов също извърши едно сериозно проучване, което беше възложено от правителството на вътрешна лендера на Бранденбург, Померания. Но кормораните са истински проблеми. като погледнем какво е тяхното отражение върху различни рибарници, развъдници и така нататък, е, това са тонове риба, които, които се изяждат от тези птици в Елба, например. Хиляди корморани пристигат по тази река, които изтребват рибата. Така че трябва проблема да се разгледа много внимателно, за да няма щета за риболовците, но да не направим така, че да изчезнат някои видове. Благодаря, господин председател. Госпожа Лювин много съжалявам, че толкова ограничено е времето ни за една така важна тема. Това е свързано, между другото, с факта, че вчера приключихме 2 часа и половина по-рано, време, което можехме да оползотворим. Така както и да е, мисля, че въпросът е особено сериозен. Съгласен съм с е, господата, които говориха преди мен, много сериозно трябва да се отнесем към въпроса. Методически и системно трябва да подходим. Вече са подети добри инициативи, както каза професорът. Интеркафе. Този инструментариум. Инструментариум е особено полезен. Също така в края на 90-те ЮНЕП излиза с протокол, в който оценява резултатите от унищожаването на хищни видове. Така че всъщност има протокол, който е дал оценка на тия неща, на това какво е, е въздействието на унищожаването, избиването на хищни видове. Но, както каза професорът, не е много лесно да се предвиди до какво ще доведат определен вид мерки или проблеми. Така че трябва допълнително да се разисква това. Съжалявам, че не можем да задаваме въпроси на комисията по отношение на плана за действие за морските видове птици от 2012 година. Няма време за това. Има обаче конкретен въпрос към професора. кормораните, тяхната численост нараства във всичките страни, в които показахте. Но а, какво става в Норвегия? В Норвегия имаше много голяма популация корморани и това въжи за целият период, който вие анализирате. Но знаем, че също така и са много големи и рибните запаси и всички ние останалите Също им завиждаме за този успех. Ще дам сега думата на професора, за да отговори на въпросите съвсем накратко. Благодаря, господин председателю. Сега по въпроса за Норвегия. Трябва да се внимава с данните, които представях. Това всъщност е тълкуване на съществуващите данни и има някои празнини, които се попълват чрез различни методи чрез събиране на информация от източници, които може да не са е, изцяло прецизни. По отношение на Норвегия, е, данните невероятно са точни за кормораните, но там е, подвидът карбо е най-разпространен, а, а това е вид, който обитава най-вече крайбрежни територии, не толкова вътрешно-териториални води. Сега, трябва да, да се допитаме до, колеги, до колегите в Норвегия. Числеността на подвида карбон не е нараснала по принцип никъде е особено много за разлика от е, числеността на другия вид. Корморан синенсис. По другите въпроси. Пак се връщаме на това какви са ни данните, откъде идват данните. Данните не са а, достъпни за всеки го. Е, не става въпрос за това на какъв език са и как се тълкуват, просто ги няма. А, такова, такъв един инструмент, екоевидент, е, би бил много полезен и много важен. Ще може да се събира данни, а, които да идват от различни източници и да отразяват различни а, гледни точки, екологични, опазване на околната среда, социални и така нататък. Използва се в медицината, при оценката на медицински практики подобни инструменти и след като станат достъпни тези средства, те могат да дадат един вид решение или основа за решение. Председателя, благодаря. Сега стигаме до последната точка от дневния ред. Разни. Доколкото знам, няма въпроси, които да се включат в нея. Сега по отношение на решенията, които взеха координаторите, разполагате с протокол. Сега ще ви кажа данните на следващите заседания в Брюксел 22 април след обед и 23 април цял ден. Благодаря ви за участието. Желая ви приятна събота и неделя.